verehrte Frau Vorsitzende. Уважаема госпожо председател Коста, уважаеми господин председател Бузък, уважаеми дами и господа членове на Европейския парламент, дами и господа, благодаря ми за възможността като кандидат за комисар в комисията на Жан-Клод Юнкер да изложа някои първоначални идеи за продължаване на цифровия дневен ред на базата на работата на моята предшественица Нери Круз и също на нейните предшественици и осъзнавайки много добре, че цифровата политика представлява акцент в политиката на парламента, акцент и в политиката на комисията и ние сме изправени пред предизвикателства, които са свързани с а, необходимост от наваксване. През последните години аз се опитах да европеизирам енергийната политика, инфраструктура, завършване на газовия и а, токовия пазар, също така нови е, енергии а, е, и много други неща. Не всички теми от сферата на политиката – и економиката, а също така и на обществото могат да се решат на европейско равнище. Обаче аз съм убеден, че една успешна цифрова политика може да бъде решена само съвместно и на европейско равнище, поради което аз искам да спечеля вас за европеизирането на европейската цифрова политика. Знам много добре, че действа принципът на субсидиарност, затова днес и през следващите години ще се опитам във всички сфери да покажа, че обикновено е по-добре решенията да се вземат на европейско равнище, защото това става по-бързо и с по-малко разходи. Заедно с две генерални дирекции, а и с други служби, аз получих от Жан-Клод Юнкер задачата – да ръководя дейността в сферата на цифровата економика. Беше много важно да се координират тези служби, за да може комисията да продължи монолитно своята работа. Аз самият 26 години съм бил е, депутат от Лантак в Германия. Е, който обхваща територия от 11 милиона души. След това съм бил в изпълнителната власт като министър-председател, след това 5 години в Европейската комисия, но е, чувствата ми на парламентарист са запазени. И за това искам да посоча, че присъстващите членове на парламента от комисиите ИТРИ и КУЛТ за мен са изключително е, стойностни хора, когато бях комисар, водих е, много често разговори с много членовете на парламента и за това проявявам готовност да правя това и в бъдеще като се надявам, че ще ме подкрепите в моята работа. Писмените въпроси получиха писмен отговор от нас. Това беше само началото. Цифровите технологии променят нашия свят и нашия живот. И то изцяло из основи. Това се отнася за работното място, това се отнася за различните форми на производство, на предоставяне на услуги, за секторите транспорт, енергетика, здравеопазване, образование и също така за а, възрастните хора. Тоест ние се намираме в а, епохата на революция. Европа под формата на законодателни актове, под формата на изобретания и е, също в други форми постигна много, но в сравнение с САЩ и други страни, например от Азия, през последните години ние не сме печеливши. Ние изоставаме все повече. И въпросът е, ако цифровите технологии променят нашия живот и нашия свят, а и живота и света на нашите деца, къде да се извършва регулация и дерегулация, къде да се извършват изследвания, къде да се запазят работни места, къде трябва да търсим основният център за бъдещата ни работа. Този въпрос е, е екзистенциален за следващите 5 години. IT сектора представлява около 5% от а, общия пазар, обаче индиректно той е решаващ за растежа, стагнацията или рецесията. Така че IT сектора е централния нерв за конкурентоспособността на индустрията и на средните и малки предприятия, също така за сектора на услугите и за наятите, а също така все повече за образованието и повишаването на квалификацията. Ние трябва да започнем да печелим тази надпревара. Трябва да видим къде са нашите слабости и къде са силните ни страни, къде трябва да дерегулираме и къде не. Най-вече европейският ни екип трябва да бъде оптимално съставен. За да постигнем това през следващите 3 до 6 месеца, аз ще искам да обсъдя с вас какво трябва да решим на европейско равнище и какво не и а, за какво държавите членки в бъдеще ще отговарят сами. Смарт Ситис, комуните, а, регионите, за какво трябва да отговарят те? Къде трябва държавата и публичният сектор да се намества законодателно, къде обаче трябва само да модерира и къде индустрията и изобщо економиката сами могат да решават определени задачи. Необходим ни е наистина един перфектно съставен европейски екип. И естествено, когато става дума за ИКТ индустрията, е, това наистина е важно, но в случая става дума за много по-важни неща. Когато във Франкфурт беше е, проведена миналата година една подобна проява, едно изложение, то беше наречено смартфон. И в Баден-Вюртенберг съществува страхът дали е в състояние Баден-Вюртенберг да инвестира достатъчно в този сектор, защото всъщност се променя връзката между различните машини и устройства. Защо? Защото ние се намираме в един е, цифров свят. И ако ние не овладеем това, създаването на стойност в индустрията, което е все още много силно в много региони на Европа, химическа промишленост, е, автомобилостроене, приборостроене, те изпадат в опасност точно толкова, колкото и туризма, когато решават други други платформи, какви е, пътувания да се предлагат и е, кой всъщност да организира предоставянето на услуги. Застрахователните дружества, банките, също така застрахователните и банкови услуги, те могат да се предоставят и извън банковото гише, могат да се предоставят от самите предприятия, които са заели позиция в цифровия свят. Просто тук наистина капиталовата мощ е много голяма и ако съберете десете най-големи адреса е в ИКТ сектора в САЩ, имаме а, сила на капитала, която е а, 50 до 80 пъти по-голяма от тази в а, Европа. Така че тук съществува опасност, потенциална опасност, която не трябва да се подценява под никаква форма европейското измерение. Нека да се спрем на сигурността на данните или защитата на данните. Изграждането на трансгранична инфраструктура, големи изследователски проекти, регулиране, дерегулиране, стандарти или пък всички въпроси на общата индустриална политика. Аз твърдя, че националните граници не са логическите граници за една фрагментирана цифрова политика. Европа заедно, Европейският съюз все още владее пазарната сила. и Има финансовите възможности в рамките на бюджета, с който разполага, да се включи в надпреварата, заедно с останалите участници, за да задържи създадената стойност за ИКТ сектора и за стопанството като цяло. На първо място става дума за инфраструктури. Как да постигнем всеки гражданин както предприемача, така и за начията да може да ползва интернет, да извършва комуникация, да управлява процеси, да организира работния поток. Всичко това може да стане чрез разширяване на широко спектърния интернет, който да достигне и селските райони и включването на всички региони в тази инфраструктура и в нейното планиране. За тази цел в европейския бюджет ние разполагаме с определени средства. Имам предвид нашите структурни програми. Стремежът ми ще бъде в тези структурни програми темата ИКТ инфраструктурата да добие още по-голямо значение по отношение на е, това, което се предоставя на държавите членки и на отделните региони. Съжалявам, че в сферата Творческа Европа няма много средства. Много средства бяха съкратени и прегледът, средносрочния преглед по време на 5 годишния ни мандат и е, също така 7 годишният програмен период трябва да бъдат подготвени, за да има повече средства за творческа Европа, предназначени за ИКТ сектора. ЕИБ, Европейската инвестиционна банка, класическа структура, тя вече има достатъчно опит, който да й позволи да финансира подобни дейности. И мисля, че това е правилно. И сега Нашият е, нов председател на комисията е поставил за следващите е, три години програма за инвестиции от 300 милиарда евро. Мисля, че е, много амбициозно там е формулирано, че много голяма част от средствата ще бъдат предоставени за цифровата инфраструктура, защото аз мисля, че преди е, изграждането на пътища и на железопътни магистрали едва ли има нещо по-уместно, освен модернизирането на енергетиката и ИКТ инфраструктурата. Инвестициите в ИКТ инфраструктурата гарантират растеж и не не са само еднодневка. ИКТ инфраструктурата всъщност е базата, основата за една европейска цифрова политика. И второ, ние сме в центъра на законодателството. Аз с интерес прочетох какви позиции заема парламента с завидна компетентност по някои директиви и законодателни предложения на комисията. И е, искам да ви обещая, че аз ще е, възприема тези ваши позиции в по-нататъчните преговори. Жан-Клод Юнтер е оповестил много ясен план за работа за следващата половин година и въобще за следващите пет години в законодателно отношение и мисля, че Европейският парламент ще е, разработи много конструктивни и амбициозни идеи. Някои задачи свързани с тези нови е, компетенции, са свързани с е, авторското право, а също така и с някои аспекти на културата. Много често се твърди, че културата и економиката се противоречат. Аз е, не приемам това. Културата е сектор, отделен сектор, който създава работни места, в който се възлагат обществени поръчки, които влизат в БВП. И второ, когато искаме да спечелим заетите лица, там, където има култура, инженерите отиват с удоволствие, семействата им ги следват. Така че високото качество на културните прояви, музика, театър, модерни медии, също така повишаване на квалификацията, всичко това е много важна основа за привличане на специалисти си също и извън Европейския съюз. И трето, културата е продукт, който хората купуват с удоволствие. Смея да твърдя, че едно общество, което устарява все повече, и има повече свободно време и има повече средства в а, е, смислени предложения за прекарване на свободното време, т.е. средства за култура, така че а, е, културните прояви бележат а, е, ежедневието на нашите граждани. Възниква въпросът как да бъдат защитавани авторите, писателите, творците. Аз а, лично съм за това да има отговорност за това, което се предлага на сцената. Нека не забравяме, преди беше по-лесно на фрагментираните пазари, продажбата на книги на големия градски площад, тогава нямаше цифров свят и за това е, всички услуги в моята генерална дирекция Connect са е, събрани заедно. През следващите месеци аз ще искам да намеря е, заедно с вас баланса в един нов законопроект за авторското право. И тук става дума за баланс между интересите на гражданите и интересите на авторите. Преди всичко, културата обаче трябва да може да е достъпна за всички. Всеки трябва да може да си я позволи. И в този смисъл, мисля, че ни предстоят интересни задачи трябва да спазим добре баланса и мога да кажа, че с удоволствие ще се спра на отделните точки, които ми бяха представени от Комисията по култура. Благодаря